Приключихме дебата. Гласуването ще бъде след края на дебатите днес. Следващата точка в дневния ред е дебата за Бахрейн и по-специално случаите на Набел Раджаб, Абдул Хади Ал Хауаджа и Ибрахим Шариф. Първо давам думата на авторите на тази резолюция и първи е господин Келъм. Конструктивният подход, който комбинира критика с насърчаване, е най-подходящ според мен. Имаме различни поводи да се безпокоим за върховенството на закона и репресиите по време на демонстрациите миналата година. Днес говорим за освобождаването на някои затворници, задържани заради своето убеждение. Това са Навел Раджаб, Абдул Алхади Алхаладжа и Ибрахим Шериф. Смятам също така, че има много положителни сигнали, че правителството в Бахрейн а, ще се реформира след анкетната комисия и нейния доклад. Насърчаваме усилията да се промени наказателния кодекс, за да има безпристрастна съдебна система. Има диалог, който да наблюдава консенсуса, който започна разговори с принца. Макар, че продължаваме наблюдението си, ние критикуваме страната, но и апелираме към властите да продължат в дух на реформи. Благодаря, колега Келъм, казва председателя господин Ван Орден. Благодаря ви, господин председател. Приветствам балансираното изказване на господин Келъм. Първо, общият принцип е, че ние трябва да защитаваме човешките права и да помагаме на останалите, за да се реформират, но трябва да отчитаме и реалността, конкретното положение на месата на външни държави, което дестабилизира режима, както и необходимостта от правов ред което разбира се не е извинение за произволните арести. Така или иначе, Бахрейн отдавна се държи като съюзник на Запада. По инициатива на краля, принцът се зае с устойчиви последователни реформи, които подобряват демокрацията и стабилността. Мисля, че всички политици от Бахрейн, независимо от окраската им, би трябвало да бъдат насърчени да участват в диалога. И разбира се, бахрейнските власти трябва да покажат по-голямо великодушие. Приемате ли въпрос от госпожа Шаке? Thank you. I was, uh... Благодаря. Господин Ван Орден, казахте, че се притеснявате относно намесата на външни фактори като Саудитска Арабия и Иран. Нашата група предложи нещо подобно да се спомене в резолюцията, но вашата група и ЕНП не искаха да се споменава нищо подобно. Мисля, че трябва да разгледаме контекста в Близкия изток, за да решим проблемите на Бахрейн. Има много сериозна криза там и искам да разбера какво смятате и вие и дали не би трябвало да се замислим тук. Както моята приятелка и колега Схаке добре знае, аз посетих Саудитска Арабия. Саудитска Арабия е приятел на режима в Бахрейн. Разговарях и с Аз говорех обаче за нещо съвсем друго. Госпожа Декайзер, благодаря ви. Резолюциите от четвъртък след обед не бива да бъдат контрапродуктивни, особено за страни като Бахрейн, много деликатна тема, суитите, сунитите, шиитите, арабския свят. Знаем, че има произволни арести, Същевременно принцът наследник се опитва да работи за помирението. Така или иначе от три години само не отслабват репресиите. И именно за това се отправи призив за повече демократични промени. Но принцът направи и следващата стъпка, започна диалог, има и други положителни сигнали омбудсмана в Министерство на вътрешните работи и създаването на специален разследващ орган към прокуратурата, както и комисията, чиято работа е да разучи случаите на изтезание, да извършва наблюдение. Всичко това са реформи и то добри реформи. Но можем да кажем, че това е само вятър и мъгла, защото международната общност не може да бъде заблуждавана. Ние трябва внимателно да следим и да държим на това реформите да се извършат по мирен път. Благодаря ви, госпожо Декайзер. Госпожа Вержия. В Бахрейн продължават жестоките репресии. Това продължава вече три години. И във външен, и във вътрешен план има голяма опасност. Знаем какво съставлява добрата промяна, какво не работи същевременно. Имаме и различни инструменти на разположение. Знаем, че има конфликти между сунити и шиити. Междувременно, след арабската пролет, знаем, че на Бахрейн помогна големия брат Саудитска Арабия. Ние искаме да има зачитане на правата на човека, да се има предвид, че в Бахрейн реформите се правят само привидно, а изтезанията продължават. И ако има някакво правосъдие, то също е абсолютно иллюзорно. Защото докато се водят разговорите, други влизат в затвора. Това е малка страна, 6000 жители. А същевременно властта не се е променила последните 50 години. Страдат и местни, и чуждестранни журналисти, и мисля, че защитниците на правата на човека са първите, които падат жертви. Нека ви напомня какво стана с Набир Раджаб, който е заместник-председател на Международната Организация за правата на човека или Абдулхади Алхаладжа, който беше измъчван и осъден на доживотен затвор. Да не говорим за Ибрахим Шариф, там не беше спазено нито едно право. Но някои искат да започнат отново търговията с оръжие с тази страна. Това е искане от последните няколко месеца, което трябва да се отхвърли. Благодаря ви, госпожо Вержия. Госпожа Шаки, две минути. Thank you very much, President. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Проблемите с нарушаване правата на човека няма да бъдат прикрити от спонсорството по CNN за Световния економически форум. Който се вгледа в Бахрейн, разбира, че е срамота, че правителството и кралското семейство не са успели да а, отолят а, жаждата на хората за права на човека. Няма нужда от намеса нито от Саудитска Арабия, нито от Иран в вътрешните им работи. затова докладът, както и препоръките от а, редовният преглед на правата на човека трябва да бъдат изпълнени. И това е. Ние сме против това да се отвличат хора, да се използват военни съдилища, за да се съдят хора за така наречени престъпления срещу националната сигурност. Не трябва да се пречи на лекарите, нито да се политизира тяхната дейност. Особено, що се отнася до млади и е, непълнолетни, трябва да се спазва Конвенцията за правата на детето, подписана от тази страна. С тази резолюция също така призоваваме за мораториум на смъртното наказание. Активисти като Абдул Халди Алхауаджа и неговата дъщеря Зайне не са на свобода. Същото се отнася и за Набел Раджаб и Брахим Шариф. Ние призоваваме за освобождаване на всички политически активисти, както и правозащитници. Също така Надявам се решението на Арабската лига да направи съд за правата на човека да послужи като катализатор, за да припомни, че трябва да се спазват правата на човека в Бахрейн и в целия регион. Тъжното е, че като гледаме Близкия изток, ще си кажем, че проблемите в Бахрейн, които са разрешими, ще бъдат наистина разрешени. Така че амбициите на тази страна в глобален план да не са само економически или стратегически, а и да зададе даде на народа на Бахрейн право и свобода. Аз като евродепутат много се надявам да посетя страната, а не да ми се отказва виза. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Шаке. Следващия автор е господин Шлютер. Благодаря. Мисля, че е добре, че не приканваме Саудитска Арабия и Иран да се намесват в Бахрейн. Само, че и ние не трябва да се намесваме. Чрез а, изнасяне на оръжие или а, чрез специална намеса по отношение на някои граждански конфликти. Само така ще избегнем конфликт. Сигурна, сигурността на Бахрейн не се заплашва от интернет или от помощта, която се оказва на болните или от активисти, които си изразяват мнението. Не, Бахрейн е заплашена от представители на кралското семейство, които смятат, че могат да спрат вълната на човешки права, открит дебат и демокрация. Страната е заплашена от запазването на смъртното наказание като метод, Заплашена е от военните съдилища, заплашена е от специалните съдилища. Това са заплахите за бъдещето на Бахрейн. Време е да обърнем страницата и да заложим на нови пътища, а не да се подаваме на онези, които искат да ни водят по старите пътища. Благодаря. Благодаря, господин Шлитер. И сега от името на политическите групи за една минута госпожа Корхола. Arvoisa puhemies, olemme käsitelleet Bahrainin tilannetta jo useamman kerran tässä parlamentissa viime kuukausien aikana. Emme tee sitä turhaan. Haluaisin nostaa esiin. Искам да повдигна някои въпроси, свързани с свободата на изразяване на обществено мнение. Бахрейн е на 65-то място в това отношение. Над 40 журналисти и представители на медиите са били обект на турмоз, са пречи им се да си вършат работата. Можеш да попаднеш в затвора за 5 години или да бъдеш глобен с сума, която се равнява на 10 000 евро, ако, ако си изразяваш общественото мнение публично. Съдилищата в тази страна не зачитат основните човешки права. Надявам се, че в крайна сметка ще има положително въздействие от това, което правим тук. Благодаря. Благодаря, госпожа Корхова. Господин Репо. Господин председател, наистина имаме много сериозен проблем с човешките права в Бахрейн. Властта прави всичко възможно да попречи на мирните демонстрации и изобщо на свободата на словото. Много от правозащитниците се оказаха с дълги присъди – Същевременно социалните медии също са ограничени. Ние трябва да се борим за свободата на словото в Бахрейн. Европейският съюз, държавите членки трябва да подкрепят подобряването на зачитането на човешките права там това, като се отчита волята на народа и се води реален диалог, разбира се, много важно условие. Европейският съюз е необходимо да се намеси, защото знаем какво става в затворите на Бахрейн и затворниците по съвест, които много бързо се оказват там. Благодаря ви, господин Репо. Господин Посел, от една минута. Господин председателю, говоря от името на колегата Ниблер. Тя е ръководител на нашата делегация в Персийския залив. Безпокоени е случващото се в Бахрейн. Ние сме защитници на правата на човека. В тези три случаи искаме да се предприемат незабавни действия от властите. Казвайки всичко това, не може да имаме едностранчива дискусия, като тази до момента. Аз започнах да говоря с бахрейнските власти още преди 30 години и мисля, че от тогава е имало огромни размествания, защото и имаше проблеми с желанието на Иран да наложи своята власт. Имаше и религиозен диалог. И те играха активна роля, и то положителна роля, и краля, и принца. Трябва да се борим за правата на човека, като в същото време трябва да признаем усилията за реформи, които вече са направени от страната и е, за които е, работим. Благодаря господин Посъл. От сега госпожа Герингер де Оденбергер. Благодаря председателю. Нарушените на правата на човека в Бахрейн безпокоят е, международната общественост. Властите в Бахрейн игнорират основните свободи на хората, включая свободата на словото, на събиране, правото на протест публични фигури се оказват все по-често жертви на неоправдани задържания. Такива са и Набел Раджаб, който е председател на Център за правата на човека, който вече две години е лишен от свобода. Абда, Абдул Хади Ал Хладжа е осъден на затвор до извинете, на доживотен затвор за своите убеждения. Други са осъдени за участие в мирни демонстрации. Всички тези хора не са единствените. Има много други такива, които се изправят пред измислени съдилища и биват унижавани и измъчвани. Затова трябва да бъде заклеймена такава една политика на тези власти, като се иска прилагане на доклада от 2011 година, който е публикуван от анкетната комисия на Бахрейн. Благодаря. Благодаря, казва председателят. Няма искания за спонтанни изказвания. Давам думата на господин Фюле от името на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, нека да почертая в самото начало, че върховният представител и заместник председател госпожа Аштан следи отблизо положението в Бахрейн. Европейския съюз разговаря с местните власти на най-високо ниво и с всички участници в гражданското общество на Бахрейн. Това се случва от бунтовете през 2011 година. Върховният представител приветства новината, че престолонаследника на Бахрейн поискане на краля е провел разговори с участници в гражданското общество, включително и с шейх Али Салман. Това са първите разговори от събитията през февруари 2011 година насам. В момента сме на кръстопът и смятаме, че важно, че консултациите в тази страна ще помогнат и би трябвало да помогнат за поемането на Бахрен по пътя на устойчивата демокрация. Призоваваме всички страни да се въздържат от насилие, да работят за помирение. Както винаги сме казвали през последните три години, последното нещо, което е необходимо на процеса на помирение е е, нарушаването на, на умереността от страна на всички. Е, би следвало всички да работят за осъществяване на мирни политически дейности, за премахване на дълбоката поляризация на обществото в тази страна. Ставрос Ламбринидис, който е представител на Европейския съюз, е, посети Бахрейн той посети е, някои е, места, където са задържани активисти и някои места, където те работят. Ние призоваваме бахрейнските власти да приложат препоръките на независимата анкетна комисия за Бахрейн – по този начин смятаме, че ще се подобри положението с човешките права. Има обаче и много друго много други неща, които могат да се направят. Смятаме, че би следвало да се отчитат и препоръките на универсалния периодичен преглед. Ще продължим, освен това, да работим с бахренските власти с цел да се премахне безнаказаността и с цел да има отчетност. Смятаме, че трябва да се подсили работата на Международната комисия за човешки права и тя, както и някои други организации, трябва да положат усилия, за да се подобри положението в Бахрейн трябва да станем свидетели на конкретни резултати, за да се подобри и доверието у гражданите. Посещението на господин Хуан Мендес, е, специалния пратеник на ООН е по въпроса на изтезанията и нехуманното отношение, е, неговото посещение, мисля, че представлява кръгален камък в процеса на, на подобряване на положението. И накрая, Искам да отчита и делегацията на Европейския парламент за отношения с Арабския полуостров. Искам да благодаря на тази делегация за това, че тя работи за да се подобрят връзките между Европейския съюз и Бахрейн. Благодаря за вниманието. Благодаря, Благодаря ви. Имаме 6 предложения за резолюция. Веднага ще пристъпим към гласуването. Започваме с положението в Тайланд. Гласуваме веднъж предложение за резолюция от пет групи. Кой е за, против, въздържал